силна европейска демокрация. И именно този Европейски парламент е руслото, по което ще потече бъдещата силна европейска демокрация. Благодаря, госпожи и господа. С това приключва дебатът. Кратко съобщение, моля, за внимание много от вас, може би, впрочем, знаят, в Бенгази е извършен атентат срещу Американското посолство. Загинали са много американски дипломатически служители. Явно нападението е терористично и аз бих искал категорично да го заклеймя и да изразим всички подкрепа за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 Колеги, моля за внимание. След малко ще започнем гласуването. Моля, по процедурен въпрос, заповядайте. Само да се изкажа в подкрепа на току-що казаното от председателя. Дълбоките ни съболезнования към американския народ предвид случилото се в Бенгази. Американският посланник там е, е загинал. Трябва да изкажем съболезнования и на народа на Либия, който не заслужава ужасното петно, което се хвърля върху него от неколцина фундаменталисти. Председателят, колеги, на 4 септември, на 10, извинете, септември, бяха предприяти редица изпълнителни мерки и препоръки от Комисията за селското стопанство по отношение на нормативни актове. Не са направени възражения в 24-часовия срок за това, съгласно нашия правилник, така че препоръките се смятат за утвърдени и своевременно ще влязат в сила приложени към днешната листа за гласуване. Процедурен въпрос. Господин председател, като ръководител на делегацията на Европейския парламент за връзки с Съединените Американски щати и